се предава на Комисията по правни въпроси. Госпожа Лара Коми е дала заявление, подала заявление за запазване на нейния имунитет. Същото е сторила и госпожа Габриеле Албертини. Член 6, алинея 3, постановява, че тези заявления са препратени към правната комисия. От НПФ